на наложените мерки и в най-скоро време комисията ще започне публично допитване а, на тази тема. Благодаря ви, господин комисар. С това приключваме тази точка. А сега минаваме към следващата точка. Едноминутните изказвания. Имам цял списък и сега давам думата на господин Зазада, казах, е, е, нямате повече от една минута за изказване. Колежанки и колеги, Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Бих искал да се обърна с лице към проблемите на майките с малки деца и възрастните, а, които имат проблеми по европейските летища. Посочва се в законодателството, че такива хора трябва да бъдат подпомагани от служителите на летището, но най-често тези разпоредби изобщо не се спазват. Например, в подготвен материал на комисиите, бащите и майките, които пътуват с много малки деца, изобщо не са упоменати. Не трябва да забравяме, че тези граждани имат права. И ако един регламент не е правилно а, ориентиран, той трябва да бъде променен. Той трябва да защитава майките и бащите, които пътуват с много малки деца. Също така пиктограмите, трябва да съществуват, за да дават информация на всички пасажери. Благодаря. Като член на Комисията по човешки права и испанска и европейска гражданка и жертва на тероризма, откакто брат ми беше убит от терористичната организация в Севиля, Искам да благодаря на е, е, Искам да уведомя тук парламента, че венецуелското правителство поставя терористи да се подготвят на негова територия, <clears throat> което защищава сигурността на всички европейски граждани. Трябва да се е, вземат е, мерки срещу това. Нашата цивилна гвардия в Испания е, е, е, е обвинявана в мъчение от венецуелците и господин Сапатеро не може да остави нещата да така. Той не може да стиска ръката на един а, президент като Чавес, който насърчава тероризма. Президентът, да, министър-председателя на една страна като Испания не може да игнорира този проблем ги <clears throat> трябва да, даде същия отговор, който би казал всеки обикновен испанец. Uh, Благодаря, госпожо председател. Целта ми днес е да подчертая, че всички ние, 36 членове на Европейския парламент, бяхме наградени от Европейската фундация, Белодробна фундация за работата, която сме свършили в борбата за установяване на силен контрол върху тютюнопроизводството и тютюнопушенето. 27-те държави членки създадоха необходимото, за да има в всяка една от страните да има зони свободни от цигарен дим. А в Шотландия ние бяхме сред първите, които го направиха. 18% намаляха а, бройката на деца, които а, влизат в болниците с пристъпи на астма, причинени от а, наличието на цигарен дим във въздуха. Ето защо ние бяхме а, наградени на 18 септември от Европейската белодробна фундация. Благодаря, госпожа Челдес. Господин председател, Искам а, да подчертая, че поддържам решението, което а, посочи, че а, Европейския парламент няма да а, търпи случаи като Чарли, а, случай с, а, прочути случай с Чарли Гилеспи, защото а, ние а, ще, ще спазваме правилата. Трябва този кодекс обаче за поведение да бъде много добре преразгледан и да бъде правилно променен. Господин Козлик, имате една минута. Госпожо председател, Словашкото правителство предлага закони, които имат за цел да намалят независимостта на съдиите. Пар... парламента трябваше да обсъди промени в Конституцията, като преди това не бяха проведена публична консултация представители на Върховния съд не бяха допуснати в парламента в момента, в който парламента обсъждаше за проекто закони, които ги касаят. Целта е също така да се, да се намали броя на съдиите в съдилищите и ще се увеличи и броя на, поли, на политическите назначения в, в съдилищата и Върховния съдебен съвет. Госпожа Шово. На 6, 6 октомври е важна дата в историята на Унгария. Преди много години лидери на революцията взеха с оръжие в ръце, освободиха нашата държава. 13-те генерали от бунта бяха екзекутирани в град, който в момента се намира в Румъния. През 56-та година обаче унгарския народ отново се разбунтува, се дигна на бунт срещу а, комунизма. Три... 13, те е, убити генерали се бореха за е, ценностите, на които почива днешната, днешна демократична Унгария. Благодаря ви. Искам да заклемя недемократичната практика на правителството на Чавес задържането на моя приятел Турма и на, пълнолитощо в Каракас не може да остане незабелязано. и ние трябва да утвърждаваме свободата, демокрацията, зачитането човешките права, европейските стойности не само вътре в Европа, а и по целия свят това тоталитарно правителство потъпва човешките права. Изборите през септември бяха породили известни надежди, но ние трябва да реагираме а, и да поощрим венецуелската опозиция, която успя да постигне а, известен напредък в тези избори. Какво можем да кажем за едно правителство, което отказва да екстрадира редица терористи. <coughs> Трябва Европейския парламент да реагира. Господин Табайди. A Németország volt a legérzékletesebb jelképe a kétpólusú világ разделена Германия беше символ а, на абсурдността на тогавашния свят. Обединението на Германия беше предпоставката за обединението на Европа през 2004 и през 2007 на два етапа стана и това. Абсурдното деление на Германия наистина беше силно усетено в цяла Европа, но много силно в Унгария. Падането на Берлинската стена сложи край на разделението на Европа от студената война. И аз като унгарец съм много горд от факта, че унгарските а, ръководители тогава държавни отвориха границите си, за да вля... а, границите на нашата страна, а, за да влязат а, стотици хиляди а, германци от ГДР и наистина ние а, помогнахме да се извърши а, е, един исторически акт без а, обаче Михаил Горбачов това всичкото нямаше да се случи. Благодаря. Благодаря господин, а, госпожо председател. А, върнах се наскоро от Исландия и а, по време на двудневната а, визита ние получихме много информация от страна на членовете на исландското правителство и исландския парламент във връзка с тяхната, а, тяхното кандидатстване за членство. Когато то разговаряхме, аз се възползвах от възможността за да повдигна прекомерния улов на риболовните запаси от страна на Исландия. Беше ми приятно да отбележа също така, че на 14 октомври Исландия ще започне преговори с крайбрежните държави и се надявам, че ще бъдат намерени начини да се постигне взаимно приемливо решение. мисля, че е от изключително голямо значение споразумението да бъде сключено между Исландия, Великобритания, Холандия и всички други крайбезни държави. Благодаря. А сега давам думата на господин Комоцакос. Благодаря. Радвам се, че господин Берние е сред нас, защото Въпроса, който ще повдигна, го интересува специално. Естествено, природните бедствия носят големи щети и чиняват жертви сред хората. Това е всеобщо предизвикателство, което налага общи действия. Спешно е Европейския съюз да намери ефикасен отговор на този вид извънредни обстоятелства. За да може да действа, Европа трябва максимално да използва своите способности и да мобилизира европейските граждани. Дългата европейска традиция – в областта на доброволчеството ще позволи да се справим с това. Трябва да се създаде един европейски доброволчески корпус, което е предвидено в член 114.5 от Лисабонския договор. През 2011 година ще честваме Европейската година на доброволчеството. Мисля, че Европейския доброволчески корпус ще засили ролята и ще подобри имиджа на Европа и ще в очите на европейските гражданите на света. Благодаря. Сега е господин Жиогро. Шановни Państwo, в Unii Европейски от 2013 roku... Дами и господа, от след 2013 година ще има ограничаване на емисиите на со 2 в Европейския съюз. Така че това обаче може да доведе до много тежки последици за а, заводите, които произвеждат а, цимент. А, това Цените на цимента ще се увеличат с 30%. Това ще има отрицателни последици върху джоба на потребителите и растежа. Това е особено това особено въжи за новите държави членки, които имат доста по... с които имат известни закъснения спрямо големите стари държави членки, които вече са построили своите пътища, магистрали. И това ще, ще, ще доведе до затваряне на някои заводи и за изнасяне извън границата на Европа на други. Господин Тусас. Благодаря. Имаш една недемократична резолюция, приета в, на, от съвета на Европа, е, която слага в една категория народните движения и терористичните движения. Така се потъпкват е, основни човешки права. Скоростта е твърде голяма. ιδιαίτερη αναφορά επιφυλάσσει το κατάπτυστο αυτό ψήφισμα για την Ελλάδα και τους μεγάλους... Ние сме против тази резолюция, особено в Гърция, където има народни движения срещу антисоциалната ваваска политика на гръцкото правителство. А така е и в някои други държави членки. Класовата борба няма да бъде спряма с такива недемократични резолюции. Това е част от хода на историята напред. И пали ти εργατική такси. Бор, класовата, борбата на работническата класа ще доведе до възтържествуването на работническите движения в Европа и ние всички ще се борим против тази резолюция. И ще я отпрати там, където трябва да бъде на бунището на историята. Ние, народните слове, трябва да из... отстояваме нашите права и да заклеймим тази скандална резолюция, която е символ на потисническото на европейския капитализъм. И да допринесем за борбата на работниците. Благодаря сега, давам думата на госпожа Андрикия šiandien briuselyje vyksta es kinijos aukščiausio lygio susitikimas Госпожо председател, днес се провежда среща на високо равнище между Европейския съюз и Китай. Разбира се, изменен... климатичните изменения и екологията са в дневния ред и поредица от други, като например лагерите за принудителен труд и така нататък. Но Тибет. Какво става с Тибет? Само можем да изразим своето съжаление, че разговорите между Далай Лама и китайските представители е, забави изключително много темпото си и като че ли намалява и чувството за развитие, защото Далай Лама а, а, намали своите искания за независимост на Тибет и така нататък, само и само да поддържа диалога, но това съвсем не означава, за съжаление, че той продължава успешно. Да, благодаря, господин Вадим. Благодаря ви, госпожо председател. В Румъния се практикува цензуриране и то брутално цензуриране, както и в други държави членки. Е, това се извършва от Националния съвет по аудиовизуал... Националния аудиовизуален съвет. Това се практикува спрямо срещу е, в е, момента пишещи писатели. Ако Балзак, Сервантес и други бяха живи днес, е, те щяха да бъдат цензурирани. Там работят зомбита, които се <coughs> които са като кукли на конци и които се дърпат от последователите на диктатора. Нищо не е останало от това, което спечелихме през 89-та година свободата на пресата. Госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Малко по-рано ние обсъдихме Лисабонския договор и неговите социални ефекти. Обаче, социалните и економическите последици, дали комисията, е, Европейската комисия ги е ам, обмислила във връзка с настояването си Ирландия да а, се съобрази и да спази изискванията до 2014. Да, така е правилно да се спазват а, изискванията, но не е ли твърде силничко да се каже или 3% до 2014 или ще видите. Това ми се струва, че а, е твърде силно. Разбира се, а, че всички ние трябва да а, прилагаме политиката за стягане на коланите, но дали не трябва, а все пак да бъде в рамките на разумното. А, аз абсолютно приемам всичко това, но трябва за един по-дълъг период от време да се получи. Не искам вашата, а, а, вашето съчувствие, а просто а, просто да променим малко продължителността, защото нашата економика е економика, при която по три бизнеса се затварят на ден. Благодаря ви за вниманието. Госпожо председател, неодавна в Полша разбрахме, че се използват психоактивни вещества, психоактивни вещества, които вредат на здравето. Не съществуват а, с, а, нормативни актове за борба с производителите на подобни вещества. Ако подобни вещества обаче не се забранат, те те не само са вредни, те дори може да се каже, че са по-вредни от наркотиците. Затова трябва да се предприемат бързи и строги мерки. Европейската комисия трябва да предприеме е, мерки за информиране на обществеността а, относно последиците от приемането на а, подобни вещества. Господин Кели. Както беше споменато в Financial Times, ние трябва да стимулираме частният сектор, а, който инвестира а, собствени средства в а, научни изследвания – но финансовата и економическа а, криза, разбира се, удари и а, рисковия капитал, който беше използван за целите на, за, на инвестиране в научно-технически изследвания. Това обаче е много важно, защото резултатите от, риско, от инвестирането на рисков капитал в а, тези дейности доведе до Google, до появата на Google и така нататък. Ето защо аз смятам, че трябва да се даде още едно рамо а, и да на, на онези малки и средни предприятия, които се занимават с иновации а, в високите технологии, за да можем да запълним до някъде голямата пропаст между нас, САЩ и Япония. Благодаря господин Кели, госпожа Алфана. Благодаря, господин председател. Искам да заклеймя тук в парламента факта, е, че по, посещ... по време на посещението на Папо в Палермо беше спрято изпълнението на Хартата за основните права и правилата за защита на личното, личното жилище бяха нарушени и силите на реда махаха всички надписи, които не им харесваха и издигаха антикомофобски лозунги, полицейските сили да не, има, премахнаха този надпис с подобно съдържание без а, а, никакви условия. Това е нарушение на свободата на гражданите. Трябва да се а, защищава свободата, дори ако това може да обижда папата. В, е, е, и всъщност по този начин свободата беше потупкана от всички светски и религиозни институции в Италия. Господин Танасеско. în ciuda măsurilor anticriză luate de guvernele țărilor. Дами и господа, въпреки антикризисните мерки взети от правителствата, демонстрациите показват, че нещата не се оправят. Мерките с... имат за цел да попълнат бюджетите, да възстановят банките, но на, на практика те водат до нови а, кризи, като намаляват а, стандарта на гражданите в раз... Европа. Държавите трябва да престанат да слагат над интересите на гражданите, които все повече и повече обедняват, интересите на банките. Ако някой трябва да бъде губещ в тази игра, не трябва да бъде е, обикновения човек. Господин Матендрю. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще спомена Венецуела. Демокрацията не е само гласуване. Демокрацията гарантира сигурността, свободата, частната собственост. Всичко трябва да се зачита. Днес обаче, за жалост, гражданите и предприятия в, в, в Венесуела са заплашени. Има едно а, предприятие, което беше екс, не, несправедливо експроприирано, едно семейно предприятие. И това сложи край на години усилия. <clears throat> Днес се конфискуват предприятия, утре ще се конфискуват земите, какво ще стане? Венецуела трябва да стане свободна държава. Но там сега ръководителите на предприятия се чувстват застрашени. Трябва Венецуела да стане една истински демократична държава, в която терористи да, намират, да не намират убежище. Благодаря. <clears throat> Искам да <clears throat> се върна към седмицата а, за действие на, федерал, на Международната федерация на превозвачите, която ще се състои в Истанбул. Мисля, че причината за Деня на солидарност е пакета услуги и силните последици, които се стоварват върху трудещите се е, разбира се, трудовото право в Турция все още не отговаря на европейските стандарти и работодателите се възползват от това. Е, според е, турското законодателство един синдикат може да действа в рамките на едно предприятие само ако има 50% членове от работещите. И това позволява да бъдат уволнявани без предизвестие хора, които исках да техният, да, да се обединят синдикат и той да бъде признат. Трябва да се е, направи всичко възможно те да бъдат възстановени на работа. Това е един ужасен метод. И така, така ли смятаме да създадем свободни синдикати в Турция? señora presidenta el próximo dieciocho de octubre se inicia un juicio. На 18 октомври в Турция ще, ще бъдат съдени двама общински съветници, които мирно са изложили своите политически е, е, виж, виждания. Тяхното задържане е само едно допълнително доказателство за отношението към кюрдското малцинство в е, Турция. Вярно, Турция на, из, постигна известен напредък за приближаване към Европейския съюз, но това не е достатъчно. Трябва да е, следим отблизо какво става в Турция и какво е положението на кюрдското мълцинство и приканвам председателя да изпрати писмо до правителството. Благодаря много. Едно нещо, което може да се случи по време на економическа криза, е, че може да стане и политическа криза. Това се случва в момента в Румъния най-силен спад економически именно сега се наблюдава в нашата страна. Ето защо правителството наложи мерки а, за затягане на коля, коланите и много, много голяма част от населението в момента а, трябва да страда от студа и от липсата на лекарства. Много от населението на нашата страна ще посрещне зимата с драстично намалени а, приходи. Нов закон за пенсиите цели а, да намали а, пенсиите и аз смятам, че той трябва да бъде подложен а, на контрол от страна на европейските институции. Да, благодаря, госпожа Кавали. Госпожа Карвайо, искам да се е, спра на нещо, което стана в Португалия, което е много важно за моята страна, Европа и бъдещето на е, Европа. Беше открит изследователски център е, за рака и невронауките. И това стана благодарение на завещанието на един ръководител на предприятие, който завеща цялото си лично богатство – на научно-изследователската дейност в тази област. Председателя на Асоциата Шампанимо определи много точни критерии <clears throat> за извършване на научните изследвания, като целта е Португалия и <clears throat> Европа да постигнат съвършенството в този важна област на <clears throat> на научни изследвания. Сега в момента в центъра работят световно известни учени, които е, започнах е, нов етап в научните изследвания и са известни вече, световно известни. Господин Миколашик. Merci, madame la prezidente. Zajtra sa na parlamentnom zhromaždení Rady Európy bude hlasovať o správe britskej социалистки Мекафи ще бъде на заседание с, в съвета на, Евреп, на Европа и ще тем, темата ще бъде а, достъпа на жените до а, медицинско обслужване. Аз осъждам този доклад, защото то, това е, е недопустимо намесване в личния живот. В този доклад се говори за стерилизация, аборти и също така се насърчава едва ли не <coughs> прилагането на мерки за съкръщаване мъките на тежко болни е, пациенти. Така че аз смятам, че по подобни, подобни регламенти не бива да бъдат, да, би, да бъдат прияти, тъй като те са в разрез с основните човешки права. Благодаря. А, не искам е, по отнош... Е, не, не трябва да се е, обвинява Испания във външна си политика. Наистина венецуелското правителство прави всичко възможно за да предизвиква. Необходимо е да има международно сътрудничество в борбата с тероризма и в Испания го прави. Испания сътрудничи и с Венецуела, от която иска конкретни действия. Вместо да се говори за скъсване, нека да оставим полицията, съдебната система и дипломатите да свършат своята работа, защото те успяха да постигнат успехи в борбата с тероризма в Испания. Благодаря, госпожо Мунис. С това приключваме с едноминутните изказвания и минаваме към следващата точка от дневния ред. Това е доклада на госпожа Декейзер за системата на здравеопазването в